има един поляризиран дебат, ако не искаме, извинете, да има поляризиран дебат, ако искаме, да, председателят прекъсва оратора. Grazie, comunico di aver ricevuto una Благодаря. Получих проекто резолюцията за приключване на дебата. Дебатът е приключен. Гласуването ще се състои утре в 11.30. Сега, в съответствие с дневния ред, преминаваме към изявление на Комисията и съвета за европейската интеграция на Черна гора. Първо, от името на съвета, госпожа Дюри. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми депутати, утре вие ще приемете резолюция за процеса на европейска интеграция на Черна гора. Обедена съм, че Европейският парламент има много важна роля при подкрепата на този процес. Също така смятам, че имате важна роля при гарантирането на това, че общественото мнение в държавите членки може да бъде спечелено в полза на бъдещо разширяване. Смятам, че предложения текст изцяло отразява тази отговорност. Разбира се, и съветът е изцяло ангажиран с този процес. На 14 декември Европейският съвет прие своите заключения – и потвърди факта, че Европейският съюз изцяло подкрепя идеята за разширяването, което да се извършва въз основа на принципите, които вече се прилагат държавите членки. Този процес ще продължи и унгарското председателство подкрепя този процес. Искаме да ви благодарим за прекрасно свършената работа и за прекрасната резолюция, която, според мен, допринася за укрепването на вече постигнатите вече постигнатия напредък от Черна гора. миналото вече сме говорили за факта, че в Черна гора ситуацията е по-стабилна, има повече откритост спрямо Европа, както срещу, сред извинете, повечето партии, така и сред широката общественост. Като цяло има съгласие между основните етнически групи в страна и това допринася за стабилизацията на Балканите. Също така голям напредък е бил постигнат по-специално чрез подписването на споразумението за стабилизиране и асоцииране и даването на Черна гора на статус на държава кандидат Смятам, че трябва да дадем висока оценка на тези постижения на Черна гора. Благодарение на тези резултати смятам, че можем да предприемем нови стъпки в процеса на интегрирането на страната и да формулираме нови очаквания от наша страна. Различните делегации, които се занимават с тези въпроси, се срещат всеки дневно. Това особено въжи за плана за действие, прият от правителството на Черна гора в отговор на очакванията, формулирани от Европейската комисия. Очакваме тези мерки да бъдат приложени на практика и виждаме, че правителството води широки консултации с обществеността, с синдикатите. Искам да подчертая основните сфери, в които е необходимо да се постигне допълнителен напредък. Европейската комисия също така публикува доклада си, в който подчертава, че принципите на правовата държава следва да се утвърждават, необходимо е да се укрепва административния капацитет. Също е времено необходимо е да има реформа в законодателството за изборите необходимо е да бъде разширена свободата на медиите. Необходимо е да се зачитат правата на личността у нези, които са били принудени да напуснат домовете си, трябва да имат възможност да бъде разгледан им статус. Разбира се, борбата срещу корупцията и организираната престъпност продължава да остава един от висшите приоритети. Така че, за да продължи процеса за стабилизиране, асоцииране, за да могат да започнат преговорите за присъединяване, необходимо е да бъдат положени допълнителни усилия от страна на Черна гора – също така е изключително е важно Черна гора да изпълни своите задължения и да могат да бъдат постигнати конкретни устойчиви резултати в самата страна. Черна гора има важна роля в регионалното сътрудничество. Държавата работи в тясно сътрудничество със своите съседи. Ние приветстваме конструктивната роля на Черна гора при укрепването на добросъседските отношения. Също така Важно е да се осигури засилването на процеса на сътрудничество в Юго-Источна Европа. Работят целеви групи за културно сътрудничество, работи и Междупарламентарния форум, Европейски съюз, Мон... Е, Черногора. Смятам, че Черна гора постига забележителен напредък. Искам също така да поздравя и докладчика и всички, които участваха в подготвянето на този документ. Бих искала да насърча Черна гора и институциите на държавата да продължат по пътя на реформите и да направят всичко, което е по силите им, да изпълнят очакванията на своите граждани. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега Комисар Фюле, заповядайте. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, за мен е чест да се обърна към парламента по въпроса за присъединяването на Черна гора към Европейският съюз. Ще започна там, докъдето свърши председателството. Ще поздравя докладчика за, Мон... за Черна гора, господин Чарл Станък. Искам да благодаря на всички депутати, които са дали своя принос. Парламентът играе ключова роля в политиката за разширяване. Мисля, че със съвместни усилия на всички институции можем да постигнем повече. Цялостният прогрес на Черна гора по линия на изпълнението на критериите за членство е забележителен. На лице е разрастващ се политически консенсус, страната отбеляза сериозен напредък по линия на изграждането на правната институционалната рамка. Поет са сериозни ангажименти за регионално сътрудничество, на лице са солидни резултати, свързани с структурната и економическата реформа, отбелязани напред по повече от сферите на общностното законодателство. Решението на Европейския съвет да се даде статут на страна кандидат на Черна гора отчита тези постижения и отправя сериозен сигнал – Страната навлезе в решителен етап. Статута страна кандидат е свързан с големи отговорности за Черна гора. Необходими са видими резултати, за да може страната да примени към следващия етап от присъединяването към Европейския съюз. Уверен съм, че резолюцията на парламента ще отправи правилното послание към Черна гора като отчита миналите постижения, но и очертава сериозните очаквания, решително да се следва пътя към реформи и да бъдат изпъл... преодолети всички предизвикателства по пътя на Черна гора към членство. Среснах се с премиера на Черногора миналата седмица. Той е по ангажимент за извършването на реформи, Налице е силна решителност да се изпълнят основните приоритети, очертания в становището на комисията. Всичко това е окоръжително. На 17 февруари, след обществено допитване до гражданите и разговори с службите на комисията, правителството прие план за действие за изпълнение на приоритетите. Сега от особено значение да се обърне внимание на практическата реализация и постигането на стабилни резултати. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, основните приоритети, очертани в становището, са съществени, но изпълними предизвикателства, които изискват участието и поемането на ангажимент от страна на всички фактори в Черна гора. Предишните разширявания показаха колко важно е да се решат основните въпроси, свързани с политическите критерии, а също и критериите, свързани с глава 23, още от самото начало на преговорите. Черногора отбелязва напредък по тези въпроси, особено деполитизацията на общ... публичната администрация, подсилването на независимостта на съдебната власт и ефикасната борба, борба срещу корупцията и организираната престъпност. Тези мерки по-късно ще гарантират гладки преговори и интеграция в Европейския съюз. Черна гора трябва да подобри избирателния си закон в съответствие с Венецианската комисия и препоръките на ОССЕ. Парламентът трябва да бъде подсилен. Това е основен приоритет за Европейската комисия, Европейския парламент. Изпълнението на европейските стандарти по линия на правата на човека е от особено значение, в частност свободата на изразяване и връзката с гражданското общество. Необходими са допълнителни усилия, за да се подсили политиката за борба срещу дискриминацията, равенството между пол, половете и ефикасната защита на уязвимите групи. Необходими са устойчиви решения за разселените лица в становището чертанати и други проблеми, а също и в проекто резолюцията, които изискват съответните мерки. Черна гора трябва да подсили административния си капацитет и да се подготви повече по редица сфери, свързани с общото законодателство. Бъдещето на Черна гора определено има място в Европейския съюз и ние трябва да приемем отговорни действия. Името на нашата политика за разширяването се базира на факта, че страните кандидатки трябва да зачитат принципите на Европейския съюз, а и самия Европейски съюз трябва да изпълнява ангажиментите си поети към кандидатите. В наш общ интерес е напредъка на Черна гора по пътя към присъединяването към Съюза да се основава на сериозни постижения и конкретни резултати. Резултатите на Черна гора тази година ще бъдат оценени през октомври 2011 година като част от пакета за разширяване. Едва след като комисията установи, че Черна гора изпълнява в необходимата степен критериите за членство и по-конкретно седемте основни приоритети, очертани в становищата, едва тогава комисията ще може да препоръча отваряне на пътя към присъединяване. Политическите групи консерваторите и реформаторите. Господин Танок. Госпожо председател, два пъти посещавах Черна гора с моите е, колега, като е, Бях с задачата си да направя оценка на страната за статут е, кандидат членка и постепенно, разбира се, пълноправен член. Изумен съм от усърдието на цялото правителство на страната. Наистина работят много сериозно. Е, особено благодаря на Мило Джуканович, предишния премьер и сегашния Игор Лукшик, които са прагматици, а също времено целенасочени в подхода си, така че да водят държавата към присъединяване към Европейския съюз и НАТО. И а, сега Черна гора трябва да отговори на очакванията на Европейския съюз, особено седемте ключови приоритети, които са уточнени от а, комисара Фюре в становището. Особено подчертавам корупцията и организираната престъпност, за да може по този начин наистина да се измери напредъка на страната. Миналия месец правителството прие един добър план за действие, за да отговори на тези искания. И сега, според мен, Черна гора са готови да започнат преговори. И чудя се защо комисията иска да има такъв отстъп във времето между даването статут кандидат членка на страната и от започване на преговорите. Няма това забавене е, определени основания, нито пък в договорите, нито според мен от обстоятелствата. В Подгорица, както и други страни, както в Македония, трябва да се направи нужното, за да се учетат усилията им, влагани по пътя на кандидат членството. По същия начин мога да кажа, че и Монтенегро сега наистина може в крайна сметка да остане с горчиви чувства по отношение на това забавене постиженията трябва да бъдат действително само постижения на държавата, които да се отчитат, а не на околните страни. Това е една красива страна, която има изключително добро развитие след мирното си отделяне от Сърбия. Разбира се, някои от проблемите в страната приличат на проблемите в по-големите съседи. В, например, спора с Харватия, който се разрешава по мирен начин в съда, а борбата срещу организираната престъпност, надявам, че те ще могат да постигнат наистина много, както и съседните държави. Економиката остава, за съжаление, не разно, разнообразна и отговарят изключително много разчитания разчитат на туризма. Необходимо е наистина да се направи необходимото, за да се диверсифицира, да има финансови услуги, както и други услуги. Надявам се, че това ще бъде добри, добрия пример в Западните Балкани. Благодаря. Э, Председателката, благодаря много. А сега от името на НП госпожа Ибрисаджик. Так, фру E- благодаря ви, госпожо председател. Като докладчик сянка на НФ, бих искала да благодаря на господин Танък за много доброто сътрудничество и много добри и балансиран доклад. Също така бих искала да насърча колегите да подкрепят този доклад утре. Искам да подчертая, че съм много се радвам на решението на Европейския съвет от декември миналата година да се даде статус на държава кандидатка на Черна гора. Но искам да подчертая, че трябва да помним за целите на членството на Черна гора. От началото на своята независимост страната показа добър напредък. И днес чухме от съвета, че Черна гора се смята за успех. Наистина, както каза и господин Танък, много е жалко, че още не са започнали преговорите. Призовавам комисията да започне колкото се може по-бързо преговорите и да даде определена дата за започването на преговорите. Наистина, реформата трябва да продължи, особено в сферата на публичната администрация, особено що се отнася до конфликта на интереси и що се отнася до съдебната реформа. Необходимо е да бъдат спазени препоръките на комисията. Но до сега са били извършени някои много добри реформи. Смятам, че трябва да сме доволни от това. Днес сред нас се намира и посланика на Черна гора и Очаквам с нетърпение деня, когато ще приветствам тук не само посланика на Черна гора, но и представителите на народа на Черна гора в тази зала. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. От името на социалистите, господин Фер, минута и половина. Е, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Танок за конструктивното сътрудничество. Много сме доволни, че Черна гора може да тръгне по пътя към Европейския съюз. Комисията трябва да започне преговорите колкото се може по-скоро. Разбира се, Черна гора трябва да отговаря на критериите на Европейския съюз. Статутът на страна кандидат е ясен знак, че съюзът е поел ангажимент е, за европейска перспектива за цялата бивша Югославия, Черна гора може да очертае пътя за другите страни. Това е важен фактор за стабилността в региона. Черна гора е мирна, малка, нова страна, която е тясно свързана с регионалното сътрудничество, има добри отношения с съседите си и е в много добра позиция за преговори за членство. Има сфери, където са необходими допълнително усилия, обаче, например съдебната власт, върховенството на закона, на лице е все още корупция и организирана престъпност. Съдебната система трябва да бъде подсилена, за да отговори на изискванията на Европейския съюз. Трябва да направим така, че да се подобри положението на жените в Черна гора, свободата на медиите и да се осигурят основни права за работещите, за младсинствата. Трябва да имаме развито гражданско общество там. Всички тези фактори са от особено значение за предстоящите преговори за членство. Аз приветствам идеята Черна гора да стане член на Съюза, колкото се може по-скоро. Благодаря. От името на либералите, господин Вайгъл, за минута и половина. Президента. хвала липа, господу Таноко. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Танок, за вашия доклад и доброто сътрудничество в процеса на неговото написване. Ако искаме да запазим решимостта, за да продължи процеса на реформ, реформите в Черна гора, и ако искаме да гарантираме, че всички тези държави станат държави членки, трябва, разбира се, да се насочим вниманието си към всички страни в Западните Балкани при всички следващи наши стъпки. Сега Черна гора вече има статут на кандидат членка, но трябва да последват преговорите. Правителството на страната трябва да изпълни много. Трябва да усъвършенства административния си капацитет, да води борба срещу корупцията и всичко това трябва да даде резултати, т.е. да има осъдени. Трябва да има равенство между мъжете и жените. Всичко това трябва да се подчертава ежедневно. Необходимо е да има равенство между всички мълцинства, всички хора. Това са изисквания, които трябва да бъдат изпълнени. НПО-тата трябва да имат видима позиция в обществото. Господин комисар, позволете да изкажа едно свое желание. Когато посетих Черна гора и говорих с политиците там, го чух – Важно е взаимоотношенията с Черна гора да се развиват без участието на Сърбия. Това е един урок, който научихме в миналото. Благодаря ви. Председателката, благодаря. А сега от името на зелените госпожа Луначек, минута и половина. Е, благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, госпожа министър, колеги, аз също бих искал да поздравя колегата Танък за много балансирания доклад и също да изразя нашето съжаление, че има един разрив между признаването на статуса на Черна гора и започването на преговорите. Аз също смятам, че трябва колкото се може по-бързо да започнат преговорите. Също много се радвам, че унгарското председателство силно подкрепя процеса на разширяване. Затова се надявам, че ще има сериозен напредък не по-късно от публикуването на доклада за напредък за тази година. Има три сфери на загриженост – борбата срещу корупцията, човешките права и околната среда. Радвам се, че докладът изисква от държавните органи да се въздържат от оказване на натиск върху гражданското общество и неправителствените организации, които извършват разследвания срещу корупцията и организираната престъпност. Тези организации трябва да извършват тази дейност и да подпомагат държавата, за да се гарантира това, че организираната престъпност е изкоренена. Организираната престъпност е втората сериозна, е втори сериозен проблем. Има сериозни сериозна дискриминация на редица общности. Не на последно място хората с альтернативна сексуална ориентация. Третия проблем е околната среда. Проблемът е, че прекрасните планини и плажна ивица ако не бъдат отчетени в процесите на оценка върху въздействието на околната среда при извършване на проекти, ще бъдат разрушени. Надявам се, че държавата ще продължи да върви напред и ще подпомогне на гражданското общество в решаването на много екологични проблеми, особено що се отнася до строителството на ВЕЦ. Благодаря ви. Благодаря ви. Продължаваме с другите оратори. Моля, спазвайте вашето време за изказване. Господин Шопфлин, за минута и половина, моля. Uh, Благодаря, госпожа председател, господин комисар, госпожо министър. Съгласен съм с това, което казаха колегите до момента, а именно, че Черна гора отбеляза съществен напредък по линия на интеграцията към Европейския съюз, независимо от изходната позиция. Заедно с останалите бивши югославски републики, те трябваше да се справи с срива на държавността, комунизма, трябваше да се изгради нова система на база на руините на старата. Това не е лесна задача. Някои от чертите на бившият режим приеха нови форми и останаха. Важното е възникването на един млад елит, който е по сериозни ангажименти към европейското бъдеще. Остават си някои проблеми, обичайните, които срещат бивши комунистически държави. Корупция, престъпност, злоупотреба със съдебната власт, администрацията, липса на ефикасна публична администрация – За да се устранят тези проблеми, трябва да се поемат сериозни усилия от органите на властта. Те трябва, трябва да сме готови за активна и пасивна съпротива от тези, които изучат ползи от съществуващата система. Всички бивши комунистически държави срещат подобни проблеми. Решението на органите на властта и на гражданите за европейско бъдеще е според мен най-важният фактор, който ще допринесе за крайният успех на Черна гора е присъединяването и към Европейския съюз. Благодаря, госпожа Фасикова Бенова, за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, колеги. Напредъка в интеграционния процес в Европейския съюз е един от значителните фактори и а, Черна гора наистина ще има полза от това. Държавата е постигнала определен стабилитет, а освен това се развива напред по отношение изпълняване на критериите по Хопенхаген. Необходими са и следващи усилия по отношение установяване право в ред и съдебната власт. Необходимо е усилията да продължат в борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Освен това, желателно е да се осъществи напредък по отношение на публичната администрация и ролята на парламента свободата на пресата, свободата на медиите, а също така и е, гражданското общество трябва да има своята свобода, да се защитават е, малцинствата, да няма дискриминация. Необходимо е да има сътрудничество в регионален план и интеграционен процес като цяло. Уважаеми колеги, Черна гора е, трябва да извърви дълъг път, за да изпълни критериите, поставени от Европейския съюз, 27 държави членки и ние, разбира се, ще е, се радваме да има успех. Благодаря. La parola all'onorevole Председателката. Сега господин Кукън има думата. Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар, госпожо министр, уважаеми колеги. Първо бих искал да поздравя и да благодаря докладчика господин Танък за прекрасния доклад, за прекрасната подготовка на съответната резолюция. Черна гора направи добър напредък в процеса на интегрирането си. Също така държавата има конструктивна роля при поддържането на стабилността в региона. Това е една добра тенденция и за това комисията и съвета дадоха на Черногора статус на държава кандидат. Обеден съм, че и останалите критерии ще бъдат изпълнени от Черногора, за да могат да започнат преговорите за присъединяване. Докато това се случи, правителството на Черна гора трябва да се съсредоточи върху напредъка в основните сфери, които бяха ясно отбелязани. Първо, принципите на правовата държава, борбата срещу корупцията и организираната престъпност, законодателството за изборите, укрепването на контролните функции на парламента спрямо правителството и по-широко участие на гражданското общество и засилване на неговия диалог с правителството, реформа на съдебната система, с засилване на независимостта на прокуратурата и съдебната власт. Борбата срещу корупцията, която размива основите на държавните институции, подкопава економическото и социално развитие – и накрая много се радвам да кажа, че Черна гора постоянно върви напред в процеса на интеграцията си. Затова се надявам, че съветът ще реши да се започнат наистина скоро преговорите с тази държава. Благодаря ви. Е Благодаря ви. Господин Талък, с една минута. Спощовано маджарско председство, господ... Госпожо председател, господин министр, господин комисар, първо искам да поздравя докладчика за това, че тази резолюция се превърна в сериозно постижение. Черна гора не среща сериозни проблеми, които да й попречат да направи всичко необходимо за пълноправното членство. съседите и също могат да намерят добри практики в Черна гора. Трябва да подкрепим правителството на господин Луксич, но трябва да подчертаем също времено на черногорското правителство, че трябва да се сътрудничи с гражданското общество, да им кажем, че основните медии не са им врагове, а по-скоро те ще им помогнат за бързото присъединяване. Черна гора е малка страна, но тя е честна, справедлива гора. Нека да покажем всичко това на всички в Европа. Госпожа Басеско за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Стабилитета в Западните Балкани ще се укрепи още повече, ако Европейската комисия гледа на Черна гора като на държава членка, кандидат членка. Също времено, разбира се, много добре съзнавам, че трябва да се спазват критериите от Копенхаген, за да стане държавата пълноправна членка. Властите в страната трябва да извършат е, реформите в ключовите сектори. Почертано е от комисията че корупцията се задълбочава, че има данъчни нередности и е необходимо да се изгради конкретна структура, която може да води битка срещу всички тези проблеми. По-нататък проблемите, свързани с малцинствата, правата на ромите, не са ясно фиксирани в закон. И а, статута на малцинствата не е необходимо много ясно да бъдат оказани като по този начин, ако залегне в Конституцията тази разпоредба, това вече ще бъде наистина добър знак за Европейския съюз. Освен това, необходимо е да се опази околната среда и бих искала да подчертая, че големите потоци туристи могат да имат отрицателно въздействие. И това може да забави ненужно присъединяването на страната към Европейския съюз. Е, необходимо е да се примери страната със своето минало в тази част на Балканите. Благодаря ви. Председателката, благодаря. А сега господин Табалджи има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми господин комисар, много се радва, че точно унгарското председателство смята разширяването към Западните Балкани за своя приоритет и съм убеден, че председателството ще направи всичко, което е по силите му да направи това разширяване факт колкото се може по-бързо. С присъединяването на при присъединяването на Черна гора и страните от Западните Балканите борбата срещу корупцията е изключително голям приоритет. Но що се отнася до отношенията с съседни държави, Черна гора е образец. Това се показва по-специално и от споразумението с Харватия. Що се отнася до отношението към младсинствата, аз смятам, че Черна гора напредва и в тази област. Много ви благодаря. Започвам процедурата с спонтанни изказвания. Има седем записали се в списъка. Всеки ще получи думата, но отново максимума е една минута. Господин Коцаловски. На wstępie chciałbym погратуловать Чарногуже. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да поздравя Черна гора за новия статут на страна кандидатка. Политическият диалог с тази страна стигна до един напреднал етап и то за също временно кратки срокове. Черна гора проявява политическа воля, реализират се важни реформи. Но както можем да видим в съобщението на комисията, ръстът на безработицата показва, че има разминаване между наличната квалификация и необходимата квалификация. И така Черна гора трябва да положи максимално усилие, за да гарантира, че всички кръгове на обществото ще имат възможност за социално включване и за квалификация, ще има добри възможности на пазара на труда. Благодаря. Господин Земка. Bardzo chciałem podziękować pani przewodniczącej. Ta dyskusja pokazała, że Благодаря. Ясно виждаме, че Черна гора е в състояние, което ни показва, че наистина се движи все повече и повече към европейска интеграция. Но искам да кажа, че има две, два аспекта. Първо трябва да се погледнат европейските въпроси. Европейския съюз наистина трябва да отстоява признаването на принципите и ценностите на съюза и това, че те все още е, са живи в Европа. Това е важно именно в перспективата и на останалите балкански страни. Те трябва да знаят пътя, по който ще върват. Не е лесен, той е труден, но е възможен. Така че въпросът ми сега към е, комисар Фюл е кратък. Каква е какъв е графика за интеграцията на Черна гора в Европейския съюз? Благодаря. Председателката, господин Токиш. Грация е за citizen Благодаря ви. Като граждани на Румъния, аз съм убеден, в ползата на това да има едно процъфтяващо общество, основано върху мир и добри отношения между страните. За това приветствам усилията на Черна гора да изпълни копенхагенските критерии, свързани с стабилността на институциите, гаранциите за демокрацията и изпълнение на европейски международни стандарти. В Черна гора има демокрация, има необходимата институционална и правна уредба, която да гарантира спазването на човешките права и щитата на младсинствата. Вече има сериозни пропуски при изпълнение на законодателство. Корупцията е широко разпространена, организираната престъпност продължава да бъде сериозен проблем и има загриженост, отнасяща се до ефикасността на съдебната система. Председателката прекъсна говорещия. Извинете, казва ораторът грешка в апарата насърчам Черна гора да продължи своето активно участие в сътрудничеството в региона и засилването на двустранните отношения с съседните страни. Благодаря. Госпожа Невидълво. Минало Невидълва. Миналотижнева návšteva пана комисар. Посещението на господин Фюли миналата година показа, че правителството на Черна гора проявява сериозен ангажимент към членство. Социално-политическите промени, осъществени в Черна гора през последните години, са положителен факт не само за Европейския съюз, но и за страните в региона. Постигнатият напредък е оценен и от ООН. Според доклад на програмата за развитие на ООН до 2015 Монтенегро ще изпълни много целите на хилядолетието. На посещението премьера спомена, в Брюксел спомена, че приоритети са членството в Европейския съюз и в НАТО. Това са важни цели. Аз подкрепям всичката помощ, която Европейският съюз оказва на Черна гора. Господин Балдесаре. Благодаря. Уважаеми колеги, господин комисар. Очевидно виждаме отлични резултати по отношение интеграцията в Европейския съюз, но също времено има и някои пропуски, които са в много важни области, значими за демократическата държава и правовата държава в страната. Е, промените е, в законодателството, в наказателното производство, е, в Конституцията. Това са наистина много важни области. Тук правя препратка към необходимостта, която е много спешна да се гарантира ефективността и отговорността на съдебната власт, както и нейната прозрачност. Публичната администрация, освен това, трябва да е напълно независима и прозрачна, да няма политическа намеса в нея. Необходимо е, да, да се направят е, всичките тези промени. Имаше и промени при назначаването на съдиите, на прокурорите и сега тяхното назначение се извършва само чрез правителството или в парламента. Необходимо е да се гарантира по-добър достъп за съдебната власт и правната помощ. Благодаря. Госпожа Крейто. de către Muntenegru a statutului de ară candidată la aderare este rezultatul Черна гора е статус на страна кандидат в резултата от постиженията си. Това е един много добър резултат и за Европа, и за региона на Западните Балкани. Черна гора върви по един път, който може да не е лек, но аз мисля, че ние можем да използваме опита, който натрупахме при предишните разширявания на Европейския съюз. Смятам, че е възможно да започнат преговорите с Черна гора и трябва също така да гарантираме помощ, за да може тази част от света да се интегрира и в рамките на самия регион. Има все още много нерешени проблеми, но смятам, че като цяло ние имаме нужда от модернизация и трябва да подкрепим Черна гора в нейните усилия. Последният оратор, господин Милзер. Имаме блокчейн визов режим с Сърбия, Черна гора и Македония. Очаква се бизнеса и туристите да се, да, да се възползват повече от този режим. Но всъщност имаме и економически беженци, хора, които бягат заради бедността. Трябва да направим пределно и ясно, че туристическата виза не е свързана с работно място в Европейския съюз. Трябва да се работи с туроператорите, за да няма постоянни мигранти към Европейския съюз. Трябва да следим и масовото движение на ромското младсинство. Въпрос, който все още предстои да бъде следен. Черна гора трябва да положи допълнителни усилия, за да постигне стандарт на Европейския съюз, защита на младсинствата, за правосъдие, за да има истинска европейска перспектива. Комисарят има думата. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати, нашата дискусия е продуктивна. И наистина потвърждава следващите необходими стъпки, които трябва да бъдат извървани от Черна гора, за да върви по европейския си път. Както вече казах в проекто резолюцията, която дискутираме днес и становището на комисията от миналия ноември, Черна гора е постигнала много, но необходимо е да вложи още значителни усилия. Сега страната се намира на решително място. Необходимо са осезаеми резултати, за да може страната да премине към следващия етап от европейската интеграция този импулс, който в момента има държавата като кандидат членка, не трябва да се губи. Необходимо е да се провеждат реформите решимо. Разбира се, от Монтенегро зависи дали ще отговори на изискванията и когато е готова страната да встъпи в процеса на преговорите. Темпът на Черна гора към членство зависи от собствените и постижения. И това трябва да обясни моето колебание в именно избирането на календара. Това беше един от въпросите, който ми бе зададен. Но аз съм позитивно настроен. Мисля, че с подкрепата и предимно решимостта на народа на Черна гора страната ще реализира напредък към Европейския съюз. Благодаря ви много. Грация, комисар. Благодаря, господин е, комисар. Сега ще дам думата на госпожа Геори. Е, Благодаря, господин председател, госпожо председател. Господин комисар, почитаеми госпожи и господа депутати, най-напред Бих желала да ви благодаря за това изключително полезно а, време, в което обменихме мнение и позиция. Наистина парламентът работи много, за да гарантира в крайна сметка присъединяването на държавата в Европейския съюз. Бих искала да ви кажа, че тревогите и задачите, които вие споменахте, са всичките включени в дневния ред на европейските институции, когато става въпрос за интегриране на Черна гора. Вие споменахте всичките тези тревоги, които ние също споделяме. А по отношение на разликата във времето, когато Черна гора получава статута кандидат членка и началото на преговорите, е, този въпрос вече бе засегнат от господин комисаря. Има известни условия, които са поставени пред Черна гора. Седем условия. Например, е, върховенството на закона, борбата срещу организираната престъпност, срещу корупцията, както и други условия. И тогава комисията ще направи оценка на напредъка в тези области, след което най-вероятно ще се вземе решение тази година дали ще можем да открием преговори или не. Още веднъж бих желала да ви благодаря за този дебат мисля, че дебатът подемонстрира, че Европейският парламент е готов да изпрати положително послание към Западните Балкани. Това е един сигнал, който доказва, че разширението на Европейския съюз е в ход. Това е един автентичен процес в развитие и това означава, че що се отнася до всички държави в този регион, Европейския съюз ОПРА отправя послание, че те имат тази възможност за присъединяване, ако отговорят на определени условия. Това означава по отношение и на Сърбия, че комисията ще направи оценка на обстановката, както в страната, така и в Харватия. Всяка една страна трябва да се извърши собствените задачи, за да може в крайна сметка да се приключат преговорите. И по този начин ние ще бъдем в състояние като Европейски съюз да кажем на нашите съседи, че те могат да се присъединят, когато са постигнали необходимите изисквания. Благодаря. Пред... Получила съм предложение за резолюция за обобщаване на дебата. Сега оповестявам край на дебата. Утре ще бъде гласуването в 11.30.